Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let us start. Уважаеми колеги, дами и господа, нека да започваме. Както знаете, вчера променихме дневния ред и решихме в 9 часа number Point number 14. Да разгледаме точка 14. Преглед с оглед на въздействието и пътя напред за постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на Европейския съюз за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари. Изключително дълго заглавие. Докладчик по тази точка е колегата Янош Левандовски, който е и бивш комисар. Колегата Левандовски е с нас точно в 9 часа, така че нека да започваме. Вече е 9 и 10, не смятам, че трябва да чакаме допълнително. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Становището ни за капиталовите пазари ще бъде гледано и в ЕКОН. Тук не говорим за поредния съюз, който създаваме след като създадохме валутния, банковия, енергийния и така нататък. Намерението на комисията беше да се започне консултация за начина по който може да се запълни недостига на инвестиции в периода след кризата, Една от тези цели е и на плана Юнкер. Идеята е да се диверсифицират не банковото финансиране на реалната економика. Нашия континент все още в голяма степен зависи от банковите кредити. Знаете, че обема на капиталовите пазари се снижи след кризата, което е около 16% от БВП на държавите, което е към 104% в САЩ. Целта на регламента, прият в отговор на кризата, беше да се създаде повече сигурност и да се улесни финансирането, което стана много по-скъпо. Сега по този начин, чрез моето становище, аз се опитвам да се базирам на презумпцията, че тук не говорим за създаване на централизиран европейски капитал в пазар. Напротив, тук говорим за подхода отдолу нагоре, европейски подход, който търси решения, които да донесат предимства за индустрията, Капиталовият ни пазар трябва да бъде по-привлекателен, за да привлече инвестиции от останалите континенти. Тук не уреждаме само регулираните пазари, но и частните инвестиции, краудфандинга, отпускането на кредити между партньори. Това е целта на диверсифицирането на капиталовия пазар. Трябва да се намали и броя на бариерите и на пречките, най-вече на малките и средни предприятия. Същата беше идеята и в разглежданата в момента в комисията директива. Важно е за малките и средни предприятия да има лесен и ефтин достъп до инвестиции. Разбира се, всичко това става при отразяване на спецификата на националните пазари – не е задължително да има регулаторен отговор, законодателство от страна на държавите по отношение на индустрията. Както казах, идеята е да се възприеме подхода от долу нагоре. Доклада ще се гледа също и в ЕКОН. Трябваше да е съвсем кратичък, около една страница. Председателят. Колкото по-кратък, по-кратко становище, толкова по-добре. Това не въжи за всеки случай, но в този случай правилото въжи с пълна сила. Да видим сега политическите представители на политическите групи. Палома Лопес Белмео, желаете ли да започнете? Благодаря, господин председател. Ако изхождаме от принципа, че сегашните инструменти не са достатъчно прозрачни и ако сметнем, че това доведе до кризата, тогава как да приемем факта, че се увеличават финансовите инструменти и се увеличава зависимостта на предприятията от банковите институции. Защо да смятаме, че това е решението на настоящия проблем? Ние смятаме, противно на вас, че това само ще доведе до по-голяма нестабилност на индустрията и още по-голяма зависимост от финансовите пазари. Големите финансови агломерати, от които така или иначе сега се определя економиката, ще получат още повече мощ. Необходими са ни краткосрочни цели по отношение на инвестициите. Необходимо е да се преразгледат инвестициите в социалната сфера – от това се нуждаем, а не от толкова дългосрочен план за инвестиции в инфраструктура. Според нас, малките и средни предприятия не се нуждаят от нови кредитни инструменти, а от отговорна банкова институция, която познава своите клиенти и която също участва в инвестиционните проекти. Малките и средни предприятия се нуждаят от публична индустриална търговска банка, която да допринесе за тяхното финансиране. Благодаря ви. Благодаря ви и аз за вашите коментари. Госпожа Капел. Благодаря, господин председател. Докладът с това дълго заглавие е един от основните доклади, разработени от Комисията по економически и парични въпроси. Докладчик там е господин Балц, аз съм докладчик Сянка. Докладът е първа стъпка в посока на равносметка, оценка на настоящата законодателна дейност и на настоящата нормативна уредба в областта на финансите. Необходимо е нормативната уредба в областта на финансовите услуги да е по-ефективна и по-ефикасна. Защо този доклад е важен за нашата комисия, тъй като визира финансирането, най-вече финансирането на малки и средни предприятия. Очакват се в бъдеще редица инициативи в посока към създаването на Съюз на капиталовите пазари. Благодаря на докладчика за обстойния текст. В него той се спира на същите приоритети, за които говорим и в Комисията по економически и парични въпроси, сред които е необходимостта от подход отдолу нагоре банковият сектор трябва да зададе параметрите на нова структура на финансиране. В Съединените Американски щати, например, малките и средни предприятия имат по-добър достъп до продукти на капиталовите пазари и до финансови услуги, различни от тези предоставени от банките. 80% от финансирането в САЩ се предоставя от небанкови субекти, а в Европейския съюз около 80% от финансирането е банково. Предприяти са вече широки инициативи за диверсифициране на източниците на финансиране, като например използване на секюритизирани кредити, групово финансиране и други. В доклада се визира по-добър достъп до финансиране чрез подобни инструменти, Набляга се също така на необходимостта от сигурност, например чрез изготвянето на предварителни и послед, последващи оценки. Набляга се и на необходимостта от стимулиране на заетостта. Благодаря ви, господин Хавиер Гилар Болка. Sorry, I would like to add my question from my... Извинете, аз бих искал да добавя един въпрос. Може ли да дадете пример за сходен подход, използван в държавите членки или може би пример с някоя държава извън Европейския съюз? Подход, който е ефективен. Това е общ въпрос, но отговора би бил полезен. Сега да чуем представителя на Европейската комисия. Хавиар Гилар Болк. Вие сте представител на Коя генерална дирекция? Yeah, yeah well, I, I was here. Аз няма какво толкова да добавя към доклада. Благодаря ви. Thank you very much. И аз ви благодаря. Европейската комисия на ваше разположение за евентуални въпроси, доколкото разбирам въпроси по темата. Господин докладчик, да чуем вашите заключителни слова по темата. Благодаря ви. Имахме един глас, който се изказва с голямо недоверие към финансовите пазари. А останалите колеги зададоха различни въпроси, е, доста трудни. Да отговоря на въпроса, свързан с това недоверие и искането да бъдем по-независими от банковото финансиране на економиката. Вижте, аз мисля, че банковата система пострада тежко по време на кризата и това беше цената на кредитирането. Създадоха се бариери за малките и средни предприятия. И защо след като 7 години създаваме регулаторна рим, рамка, която да създаде по-сигурна среда за инвестициите, спомняте си между 2011 и 2014 година комисаря Барние също се опита да играе на сигурно. Та защо сега да не предприемем подобни действия? нека да имаме по-широко използване на кредитирането. Необходимо е да има доверие, можем да подобрим финансовите пазари в Европа и можем да го направим в сътрудничество с финансовата индустрия. Да, тя не е толкова развита, колкото в САЩ. И да, действително, нашия континент е зависим от банковите институции. Но тук говорим за допитване до банковата индустрия, а не до някакви регулаторни сделки и преговори. На въпроса ви. Предложенията отвъд Атлантика са съвсем различни, защото там 70% от финансирането идва от финансовите пазари. Там може да се получим от добрия модел за новосъздадените предприятия. В Европа МСП нямат лесен достъп до кредити. Да, действително, криза, кризата, извинете, бе предизвикана от финансовите услуги. А, и ако имаме по-регулиран пазар, бихме могли да се справим. И добър пример за това са САЩ. Можем да обогатим набора от финансови продукти, които да обслужват целите на реалната економика. Това, което предлага Европейската комисия е допълнение към плана на Юнкер. Това е друг начин за наливане на инвестиции. Председателят, ако позволите, бих искал да добавя нещо. По отношение на младежката безработица или на младежката заетост, приехме австрийската схема преди няколко години на равнище Европейски съюз и тази схема сработи. Тя проработи в Австрия през последните години. Работи също и на равнище Европейски съюз, може би по различен начин в различните държави членки, но общия подход беше на базата на австрийските проекти. Имаме ли сходни примери в по-малък мащаб. Не в САЩ, а в по-малък мащаб. Отговор. Разбира се, има много добре развит модел от другата страна на Ламаша в лондонското сити. Но Същото се отнася и до европейската история. Тя е много различна. Същото се отнася и до капиталовите пазари. Много по-различни са нещата в Лондон и в някои източни държави. Капиталовите пазари в Лондон, в Обединеното кралство са 120% от БВП, на страната, в Литва 20%. Така че виждате, че в регулаторната рамка на Литва капиталовите пазари не е, стоят е, като приоритет. Говорим за сигурно финансиране. Сигурното финансиране е много по-развито в Обединеното кралство. Това е един добре регулиран, може би не перфектен, но напълно различен пазар от този който имаше там преди спекулациите, преди кризата. Тогава не се подхранваше реалната економика в Европа. Нашата част на Европа не може да служи за добър пример – Токовата борса в Польша наброява 50% от БВП на Польша. Има много различни модели, както вече казах. Има много добре развити пазари с различни финансови е, продукти, с е, добра регулаторна рамка, но такъв пазар не е Европа, Обединеното кралство. Благодаря ви, господин докладчик. Най-вероятно ще чуем един последен въпрос или към вас, или към Европейската комисия. Да, господин председател, извинявам се, че закъснях. За съжаление, влака закъсня, идвах от Париж. За мен доклада на господин Левандовски постига добър, но труден баланс баланс в сравнение с предложението на Европейската комисия. Според мен, предложението на Европейската комисия се базира на идеология, показвани отрицание на действителността и е изготвено изключително некомпетентно, което според мен е скандално. Аз бих искал да помоля този, е, който носи отговорността, да прочете последния доклад на Натексис за еврозоната. Там ще видите, че няма проблеми и че финансирането на банковите институции, на професионалните инвеститори – позволява да се финансират и предприятията. Аз самия се занимавах с издаването на облигации. Когато този, който издава облигациите, не носи отговорност по тази облигация и когато се създава някаква схема за застраховане, която не изисква собствен капитал, това води до е, липса на посредник. В САЩ точно този тип финансиране доведе до кризата през 2007-2008 година. И аз бих искал да помоля комисията да разгледа как се финансират предприятията в Германия. Да се види големия отворен капитал в пазар. Германия продължава да се индустриализира, което означава, че Германия продължава да трупа точки в това отношение, докато Франция губи. И какво направи Германия? Тя свърза регионалните банки, финансирането в малък мащаб на средните предприятия. Доклада на комисията е абсолютно идеологичен. Той е писан от някой, който ама нищичко не разбира от финансиране на предприятия. Някой, който иска да ни прокара американската система. Система, която доведе до световно дестабилизиране на финансовите пазара. Някой, който иска да ни тласне още веднъж в криза. Това е непочтено и скандално. И ви го казвам, защото съм експерт в тази област. Много съм работил в това отношение, така че ако обичате и вие започнете да работите. Благодаря ви. Европейската комисия. Да, благодаря ви. Чудесно беше това, което каза докладчика Левандовски. Той каза, че стоковата борса е 50% от БВП. Обикновено се казва, че в САЩ финансирането е 80% от пазарите, докато в Европа 80% от финансирането идва от банковите институции. Тези статистики, които виждаме постоянно, не отговарят изцяло на реалността, защото се взима само част от финансирането. Отразява се само банковото финансиране и облигационното, но има и други видове финансиране на економиката, като например кредитирането, финансирането на стоковата борса. Имаме добър пример в това отношение. Полската стокова борса във Франция и в други държави също това финансиране представлява голям процент от финансирането на компаниите. Когато предприемачите влагат собствени пари, около 50% от собствените си финанси, това не се отразява. Публикуваме често доклад през април на базата на работен документ на Европейската комисия. Там се разглежда състоянието във всички държави членки. Така че ви приканвам да погледнете този доклад и ще получите малко по-друга представа за системата. В този документ за капиталовите пазари ние казваме, че да, в Европа има по-малко финансиране, отколкото в САЩ, но е, изготвените статистики не отговарят на реалността. Благодаря. И последни забележки, колега Полчер. Няма да се повтарям. Смятам, че е важно да се разбере, че Всичките типове пруденциално регулиране в Европа от кризата до сега всъщност не насърчаваха каквито и да било кредитни действия, защото а, това беше една доста изискваща от банките, спрямо банките регулация. Именно за това няма нищо лошо в това да се опитаме да намерим стабилни финансови продукти от друга същност. А, например, пазара на секюритизацията беше силно накърнен по време на кризата в Европа. И а, точно там трябва да наблегнем, по този начин да отключим възможността за кредитиране и също да се подсили по този начин капацитета на банковата система да дава повече на реалната економика. В консултациите с комисията мисля, че беше ясно, че се заформи една такава приятелска борба между Париж и Лондон. И а, разбира се, капиталовите пазари се защитаваха а, всеки своят най-добър представител, така да се каже. И имаше тази опозиция континентална Европа срещу Лондонското Сити. Аз а, няма да говоря за това, доколко тези пазари могат да а, а, участват в а, реалната економика. Нека също така да погледнем Китай. Обема на капиталовия пазар а, не съответства в крайна сметка на БВП-то дори на Европейския съюз. Благодаря. На господин Окачика, нека заключение да каже, че крайният срок за измененията е 23 септември тази година, 12 часа на обяд. И гласуването в ИТРЕ най-вероятно ще бъде на 13 октомври. Така че 23 септември, повтарям, крайния срок за внасяне на изменения. Господин председател, извинявайте, но представителя на комисията не ми отговори. Имах два много конкретни въпроса. Имаме ли нужда от махането на посредниците при предприятията в Европейския съюз? И а, това е фактологичен въпрос, научен въпрос. Трябва да ми отговори. И второ, как европейск, а, американският модел, който ни причини кризата, е по-добър от а, нашият модел? Нека да ми отговори. Защото всичките им доклади се базират на идеология. Аз, като а, човек, който познава пазара, не мога да го приема. Не знам той дали е правил секюритизация, но аз съм. Колеги, тези точки ги дискутирахме във вашето отсъствие. Да. Извинете се за отсъствието. Вие го направихте. Но следващия път бъдете тук в 9 часа точно. Това е много добро за пълната дискусия. Много, той трябва да ми даде отговори. Вашите въпроси бяха чути и със сигурност ще има отговор, защото ще имаме и други дискусии в комисията ИТРЕ. Така че чакайте. И Европейската комисия ще отговори със сигурност на вашите въпроси и ще дискутираме тези точки. Ние вече ги дискутирахме и преди вие да влезете в залата. Така че, колеги, Имаме време. Трябва да започнем гласуването в 10 часа. Така че. Прекъсваме за 20 минути. Uh, Колеги, дами и господа, дами и господа, моля седнете, започваме следваща точка от дневния ред. И тази точка е гласуване. Първо, както обикновено, ще тестваме системата дали работи. И така. Vote. Well, are you ready? Готови ли сте да пробваме системата? Започваме гласуването. Пробвайте. Uh, the question. Uh, madam. <laughs> so, my question is... Въпросът ми. Готови ли сте за сериозна работа? Мисля, че решението ще бъде единодушно. Това ще е въпроса за пробното гласуване. А, три от НП в повече. One EPP. Един все още повече. А, сега вече е окей. Добре, системата работи. Спираме пробното гласуване. 35, 11. Е, не е много положително. 11 колеги казаха не не са готови да работят. Добре, но демокрацията е така. Както виждате, вчера добавихме по време на заседанието ни, в началото на заседанието, че в 3 часа след обед, в 3 часа след обед вчера, добавихме допълнително гласуване. А именно системата а, за а, търговия, която ще бъде гласувана след заседанието на координаторите. Имате списъка с гласуване на бюрата пред вас. И пристъпваме към гласуването. Въпросът ми е за препоръките за системата ИТРЕ за присъждането на докладите и становищата, така както е предложена от координаторите. Господин Федерле, процедурен въпрос. Адекватно ли е да а, имаме някакво кратко изказване от координаторите, една минута, но просто да, да ни кажат какво точно правим, защото, защото не ни е особено ясно. Може ли координаторите да се изкажат накратко? Добре. Съвсем накратко от страна на координаторите. Колеги, разбирам. А сега, кое е най-важното за нашата комисия? Да имаме цялата процедура ясна и кратка. Кое е важно за вас? Нека да не започваме дебат. Това е в процедурните правила. Дебатът е невъзможен по време на гласуване. Така че, ако вземем правило 205 на господин Федерле, ще му кажа, че по правило 205 нашето задължение днес а, за трите политически групи е да имаме формално последващо одобрение в комитета. Не се споменава за никакъв дебат, за никаква допълнителна информация или пък промяна на препоръките на координаторите. Препоръките на координаторите просто трябва да бъдат гласувани. Това е. Разбирам, че е задължение на координаторите да уведомят всички колеги за това, което ще става, какво е важно в това гласуване, кое не е важно. И ще ви попитам специално господин Федерле. Вчера започнахме в 3 часа. За съжаление, нямаше кой знае колко души в залата. Но това е ваш избор. Не се оплаквам, но истина това е. Започнахме с много кратка дискусия. И координатора от ГУЕ господин Ройо зададе въпрос и тогава можеше да се говори, просто защото се променеше дневния ред. И се промени, наистина го променихме и решихме да направим тази промяна вчера. А сега сме пред най-важната част на нашата работа. Ако има процедурен въпрос, да, но не такива, каквито вие представяте. Имаме а, три правила 184, 2, 184.2, 5, където се казва никакви дебати по време на гласуването. Но сега господин Бучикофер. Процедурен въпрос. Че, my point господин председател, аз се спирам на факта, че вие искате да имате решение на тази комисия по тема, по която ние нямаме никакъв писмен документ. Не виждам как можете да очаквате ние да гласуваме по нещо, което въобще не знаем какво представлява. Ние не знаем за какво гласуваме. Така че или ни дайте документа, или отложете гласуването. Uh, well, uh, I'm informed just now. Току-що ме информираха. Документът е изпратен вчера. И списъкът с гласуване е пред вас. Можете да гласуваме днес. Сега. Колеги, може би а, ви да, трети. Благодаря, господин председател. Една корекция. Вчера, в началото на заседанието, въобще не е имало дискусия. Аз говорих за това, че господин Ройл говореше да не се гласува. И аз а, а, говорих за процедурата. И процедурата е, че координаторите решават. Така че ние имаме а, възражение. Ние не можем да променяме системата по време на мандат. Това беше, което аз казах. Малките групи също имат право да дискутират и да имат гласуване в пленарната. Но вчера не сме дискутирали нищо такова. Просто говорихме за процедурата. Благодаря, господин председател. Fact, е, Вчера никой не поиска дискусия. Нека да сме честни. И сега, нека да кажа. Приехме дневния ред вчера. В началото на това заседание. Когато беше прият дневния ред, решихме да имаме гласуване по този въпрос. Това е ясно. Няма да има никакви други дискусии, никакви други гласувания по дискусии и така нататък. Но това е важно за цялото заседание. Тук имаме същата процедура, както при пленарната. Започваме в понеделник вечерта и там е дневния ред на цялото заседание и тогава се решава дали ще го променим или не. Същата ситуация имаме и сега. Така че, колеги, нека да се върна на нашия списък с гласуване. Господин Тюрмс. Тюрмес. И вие ли искате да кажете нещо? Заповядайте. Пет координатори, пет групи, които представят альтернативен ред с изменения, конкретни изменения. А, и по този начин се променя това, което е одобрено от НП и до някъде листи. Сега, тук едва ли не виждаме а, предложение на двама координатори спрямо от трима. И ние отказахме. Вчера а, ви дадохме измененията. Това са изменения където се казва, че трябва да имаме а, една по-различна система, която трябва да дискутираме. Правило 205, казва председателя. Това е задание на координаторите. Ние дори нямахме време да дискутираме, казва господин Чилмес. Това не е честно. Това не е процедурен въпрос обаче, казва председателя. Изпратихме ви от петте групи альтернатива. Като цяло ние сме съгласни с альтернативата за разпределенето на докладите, но ние нямахме време по време на заданието на координаторите да гласуваме как точно ще процедираме и за точките как ще се разпределят. Благодаря. По правило 205 се казва, че можем да решаваме за формално последващо одобрение на общо заседание на, на това, което е решено при координаторите и няма дебат по решенията на координаторите. Тоест, тези препоръки просто трябва да бъдат а, приети. И го решихме това вчера в 3 часа след обед. Госпожа Берес. Oui. Благодаря, господин председател. А, тъй като аз съм отскоро в тази комисия, няма да се разпростирам, но първо аз не съм получила въобще тази корекция, където се казва, че ще гласуваме по тази точка, така че тя въобще не фигурира в дневния ред. И ако имаме гласуване, което. А, ако е има гласуване за промяна на дневния ред, трябва да има такава корекция, която да ни се изпрати. А, и второ, господин председател, тук сме в една институция, която трябва да бъде консултирана. Ние също сме и в председателския комитет. Не разбирам как може по нещо толкова важно, като правото на всеки член да, а, да, бъде, да, да, бъде, да има допитване до него, тук искате да определяте едва ли не правилата на всеки от нас. И смятам, че най-добре ще бъде да а, не гласуваме сега и да разискваме въпроса в председателския колега и да а, го представим пред другите колеги. Защото утре може пак да ни се направи подобно предложение за подобно правило, което всъщност противоречи на правилата на а, всички нас и на правата. А, госпожа Берес. Нека да кажа, че това е решение на координаторите. Те решават каква система искат да прилагат. Това е. Господин Роя. Разбирам. Процедурен въпрос, защото влизаме в дискусии. Няма да. Не искам да запазваме тази лоша атмосфера в заседанието. Господин Роя, И после гласуваме. Поисках да взема думата единствено защото колеги упоменаха името ми. Нека изясня нещо. Вчера, в началото на заседанието, се споразумяхме за дневния ред. Бяха направени изменения в дневния ред, бе решено по този въпрос да се гласува. Ако вчера в залата са присъствали само трима души, то сега имат проблем всички тези, които вчера не са присъствали но няма какво да направим по въпроса. Такива са правилата. Защо трябва да гласуваме по този въпрос? Защото, уважаеми господин Турмес, до сега винаги докладите и по-точно правилата за тяхното разпределяне са били определяни от координаторите. Никога не е имало консултации с членовете на парламентарните комисии. Затова е и добре сега да гласуваме. До момента координаторите се договаряха за процедурата. Те определяха процедурата. Така им изнасяше. А сега изведнъж на господин Турмес не му се харесва това, което искаме да направим и вдига ужасно много шум. Мисля, че онова, което ще предприемем сега, процедурата, която ще приложим, е по-демократична от онази, която действаше до момента. До момента членовете на парламентарните комисии нямаха никакво право да гласуват за разпределянето на докладите, а от днес нататък може би ще го имат. Затова процедурата е демократична. Комплименти за председателя. Of, uh... Нека да кажа, че имам доста дълъг списък с така наречени процедурни въпроси, но въобще не смятам, че са процедурни. Имаме списъка ни за гласуване. Какво искате да кажете? Отговори из... без микрофон. Dear colleagues, we, we cannot Колеги, не можем да продължим при такава обстановка. Вие създавате, господин председател, като не позволявате компромис измежду политическите групи. Не е нормално само двама координатори да а, взимат решение по нещо толкова важно. Колеги, моето задължение е да поддържам обстановката в комисията добра, такава каквато беше преди. Така че давам ви възможност да кажете нещо, но е, трябва да бъде процедурен въпрос. Не можем да дискутираме сега тук. Разбирам, че господин Елер иска да вземе думата по процедурен въпрос. Ich möchte entlang der Geschäftsordnung beantragen, dass wir jetzt abstimmen искам сега да гласуваме в съзвучие с правилника. Или сега ще гласуваме, или ще гласуваме за това дали да проведем гласуване. Това е предвидено в правилника за дейността ни. Това са альтернативите според правилника. Е, окей. Okay. Вижте, мисля, че предложението на господин Елер е, може би, най-доброто. Въобще,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 Вижте, нека да кажа, че имате право на кратки изказвания. Господин Карич. Да, благодаря го, господин председател. Нека да имаме поименно гласуване, ако ще гласуваме сега. От името на НП това искаме. Добре. Кой? Все още не е казал нищо, господин Козен. Господин председател, ако приемаме тези препоръки, а, искам да видя системата въобще, като ще имаме нова система за гласуване. Колеги, имаме предложение на господин Елер в две стъпки. Мисля, че то е най-ясното и най-доброто. Първият ми въпрос е Искате ли да гласувате сега, нека да решим да гласуваме ли днес. Кой по този въпрос? Дали ще гласуваме тази препоръка на ИТРЕ за становищата? Кой е за? Коле... Е, господин председател, няма да ви позволя да пренебрегнете а, нашите забележки. Моля, спазвайте правилата. Абсолютно. printed and distributed in all languages. Where is this new, new system, Mr. Chairman? Къде е тази нова система? Uh, dear colleagues, you try... Колеги, опитвате се да направите всичко възможно да отложите гласуване, разбирам ви. Това е също това беше право. Господин Бутикофер каза, че има езиков проблем, така че въпросът ми е. Същия въпрос, както и зададе господин Елер. Днес ли ще гласуваме или не? Господин Бутикофер, нека да кажа. Това е същия въпрос. Да. Господин председател, имаме право четири члена без микрофон се изказва оратора, не можем да преведем. Окей. Uh, господин председател, колеги, така както каза господин Ройл, имахме дискусия при координаторите, но проблемът е, че не, не чувстваме, че това е дискусия в подходящ момент и е, че имаме а, наистина правилно решение. Решенията са били взети от НП и стилисти и демократите. Има много членове, които не са удовлетворени. За това имаме тази ситуация. И тъй като а, в момента а, губим време, мисля, че трябва да се обединим. И точно това не става тук. Това е второто ви изказване господин Каринш, когато говорим за процедурните правила, без езиковите правила, да не забравяме, че а, те се прилагат само с специфични изменения и а, не се прилагат за, правила, за решенията, които се взимат при заседанието на координаторите. Имаме искане от три групи. Или да бъдем подкрепим това, което е взето като решение е от мнозинството в заседанието на координаторите, а или да се откажем от гласуването. Ако се придържаме към тези езикови правила, а, нека да ви кажа, че бихме могли да не гласуваме и другите доклади, защото в много случаи докладите идват само на английски и до последния момент. Колеги, казва председателя. Измененията могат да бъдат представени за гласуване само когато са публикувани на всички официални езици. Така че това е свързано с измененията. Пък ние нямаме изменения. Корикс, е, uh, е, you... Sorry, colleagues, please. Колеги, кол... нека да бъдем спокойни. Ситуацията е много сложна, разбирам ви. Нека да кажа. Имаме две, два, две гласувания, които ни очакват. Първо, дали въобще сте готови да гласувате днес? И второ, нека да гласуваме. И тогава ще гласуваме по този въпрос. Започваме с първото гласуване. Готови ли сме да гласуваме днес? Кой е за? Е, извинявайте, и аз не исках да взем думата, но тъй като дискусията протече много бурно, имаме нужда от една минута да поговорим в групите. Добре, ако искате минута или две, направете го. Две гласувания. Uh, dear colleagues, I consulted. Председателят, колеги, направих консултации по нашия случай. Допитах се до правната служба на Европейския парламент. Допитах се до тях във връзка с възможностите ни за действие съгласно правилника за дейността от правната служба ми казаха, че ако четирима членове на комисията ни и 40 членове на парламента в пленарната зала не могат да гласуват, тъй като не разполагат с предложението, по което ще се гласува народния си език, гласуването трябва да се отложи. Ако това сега е изненадващо за някого от вас, наистина много съжалявам, но това е становището на правната служба на Европейския парламент. Представители на тази служба следят заседанието ни на живо по интернет. Господин Каринш. Благодаря, господин председател. Ще взема предвид казаното от вас. Мисля, че трябва да спазим правилата. Освен това, компромисните изменения по двата доклада не са ни предоставени на всички официални езици. Затова нека спазим правилата и отложим гласуването. Нека онези, които са против гласуването, да станат сега. Вие сте против това да гласуваме, тъй като не разполагате с езикова версия на текста на предложенията народните си езици.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 Dear colleagues, at 11 o'clock we will have Commissioner Canietti with us, but... Уважаеми колеги, в 11 часа сред нас ще е комисар Каньете, но преди да разговаряме с него ни предстои да обсъдим и още нещо важно, а именно посещението на нашата делегация в Милано. То се състоя между 17 и 19 юни. В него участваха колегите Тоя, Ланген, Спираки, Бонафе, Салини, Таяни, както и представители на секретарията на комисията ни. Ще помоля членовете на делегацията ни в Милано и по-конкретно госпожа Патриция Тоя, която бе ръководител на делегацията и заместник-председател на нашата комисия, да вземат думата. Като цяло посещението протече много добре. Ще помоля колегата Патриция Тоя да вземе думата. госпожа Бремт и господин Турмес. Вече започнахме заседанието на комисията. Обръщам се и към госпожа Капел, както и към господин Бютикофер. Колеги, възобновихме работа. Искам сега да дам думата на госпожа Патриция Тоя, един от заместник председателите на нашата комисия. Колеги, моля, заемете местата си, не дейте да стоите по пътеките, не дейте и да излизате от залата. Окей. Катлин, плиз. Катлин, моля те, седни си на мястото. Патриция, имаш думата. Благодаря, господин председател. Комисията по промишленост и енергетика бе на посещение в Милано в рамките на световното изложение там. Това даде възможност на колегите не само да се убедят колко мащабна и колко важна е тази проява, но и да се запознаят с щандовете на немалко държави, да установят контакти с представители на промишлеността и деловите среди. Посещението ни в Милано бе интересно и за другата страна, тъй като тя можа да се запознае с политиката на Европейския съюз, например в областта на новаторството. Посетихме и едно предприятие, работещо в област, по която трябваше да гласуваме днес – за нас бе много интересно да се запознаем с работата на това дружество на място, например с начина на функциониране на доменните пещи. Запознахме се и с преработката на материали по специфичен нов производствен процес. За нас това бе интересно, тъй като ставаше дума за нов екологосъобразен метод. Обетихме се също така, че на място се проявява воля за подобряване на качеството, като се спазват и екологичните стандарти на място вече е установено, че спазването на екологичните стандарти допринася за повишаване на качеството и дава възможност за въвеждането на нови методи на производство. Дружеството, за което говоря, е със седалище в Камона. Разговаряхме с негови представители по въпросите на заетостта и производствения капацитет. Разговаряхме и с представители на органите за местно и регионално управление. Имахме възможност да обсъдим плана Юнкер, политиките на Европейския съюз за инвестиции и различните видове инвестиции, например в малки и средни предприятия. Посетихме след това още едно предприятие, което се опитва да поднови производствения си капацитет, спазвайки екологичните стандарти. Първото дружество, за което говорих, бе от областта на стоманодобива, а второто дружество, което посетихме, работи в областта на химическата промишленост. И то предприемаше опити за промени в процесите си, за подобряване на енергийните показатели на сградите си и за цялостно обновяване. с цел повишаване на качеството и по-голямо енергоспестяване. Посещението ни и в това дружество бе много интересно. Още повече, тъй като то провежда своя научно-изследователска и развойна дейност, подпомага научно-изследователската и развойна дейност в по-голяма степен в сравнение с други дружества. От това проистичат и повече инвестиции. Разговаряхме при друго свое посещение по въпросите на световната търговия и свързаните с нея проблеми. Проблемите са свързани не само с митата, а и с спецификата на италианските продукти с необходимостта да се запази тяхното качество, независимо от това къде в Европа се произвеждат. Разговаряхме по тези въпроси с представители на профсъюзните организации, както и с кмета на град Милано. Заедно с Комисията по селско стопанство и Комисията по околна среда, чието представители също участваха в делегацията, проведохме пресконференция, направихме изявления и в рамките на световното изложение. Пресконференцията бе проведена в павилиона и по-точно в представителството на Европейския съюз в рамките на изложението. Тя бе възможност за нас да представим дейността на Европейския парламент на пресата. В същия ден участвахме и в инициативата Европейски манифест на производителите. Това е инициатива la responsabilità sociale d'impresa на Европейската комисия, чиято цел е да се повиши корпоративната социална отговорност. На тази проява също Имаше многочислено присъствие. Инициативата ще бъде подета от следващата година. В нея участват редица предприятия. Като цяло, делегацията ни участва в много интересни прояви. Някои от онези, с които разговаряхме, ни представиха новаторските си програми. Патриция Еко от Енел разговаря с нас. Много бях впечатлена от това, че има дружества, които проявяват социална отговорност, наред и с много висока степен на отговорност за околната среда. И тези техни ангажименти прерастват в реални действия. Тези дружества поемат отговорност за околната среда и в замяна им се предоставят съответните економически стимули. За нас бе много интересно да установим, че тук на общо европейско равнище сме си поставили правилните приоритети, които водят до положителни резултати. За нас бе радостно да установим, че деловите среди са възприели и следват тези наши приоритети. Председателят, ако сред нас има членове на делегацията, ще им дам думата, за да добавят по нещо. Господин Рюбих, разбира се, думата могат да вземат и всички останали колеги. Господин Рюбих, благодаря, господин председател. Поздравявам колегата за това посещение, тъй като световното изложение е от голямо значение за производството в Европа, а производството на храни е от особено голямо значение. Знаем, че в производството на храни от голямо значение са и водата и фуражите, Нашият отдел за оценка на научните и технически альтернативи постави акцента именно върху суровините, върху вложените материали. Посещението ни наистина бе голям успех. Световното изложение даде нови импулси за развитието на економиката, които трябва да подемем и тук в парламента. Благодаря. Други желаящи да вземат отношение? Сред членовете на комисията няма желаящи да се изкажат. След броени минути, по-точно след една минута, ще започне размяната ни на мнения с комисар Каньете. Предвижда се той да е сред нас в 11 часа благодаря на госпожа Тоя, председателка на делегацията ни в Милан. Господин Ройл, господин председател, ако имаме още няколко минути, нека задам един въпрос. Няма нужда да ми отговаряте днес, но става дума за нещо, което все повече ме ядосва. Когато предстои да ни посети комисар или генерален директор, за да обсъдим наши доклади, то действа едно правило, според което се дава дума на представители първо на политическите групи, след това на докладчиците и едва най-накрая на редови членове на комисията. Това правило все повече ме ядосва, защото има колеги, които идват по-късно и не могат да вземат думата. Те са ощетени спрямо нези, които присъстват още от самото начало на заседанието ни. А в случая тези колеги, които са дошли в самото начало на заседанието и по принцип присъстват активно, понякога не могат да вземат думата, просто защото преди тях трябва да се изредят всички останали докладчици, координатори и така нататък. И така се ощетяват усилно работещи колеги, които понякога са и от по-малки политически групи. Председателят, благодаря за процедурната бележка. Благодаря на госпожа Патриция Тоя и на цялата ни делегация в Милано. Благодаря ви за обратната връзка. Господин Бютикофер, още една процедурна бележка. Господин Бютикофер, ще се позова пряко на казаното от господин Ройл. Знам, че той не би упоменал нещо такова, но той е сред онези, които често присъстват на заседанията ни. И аз съм имал същия проблем като вас, господин Ройл. За това ви разбирам. Имам следната молба. Или по-скоро, нека ви обърна внимание на следното. Ако даваме думата на колеги в тази последователност, в която са се записали за изказване, то понякога петима до седмина души от по-големите групи се изказват преди изобщо да се даде думата на колегите от по-малки политически групи. А понякога, когато разговаряме с комисари, първо се дава отговор на първите 5 до 10 въпроса и докато се приключи с тези въпроси, не остава време за колегите от по-малките политически групи. Затова мисля, че трябва на по-ранен етап по време на заседанието да се даде възможност на всички политически групи да изложат най-важните въпроси. Разбирам с какво се състои проблемът ви, но ако се приложи онова, което предлагате вие, в голяма степен ще бъдат ощетени по-малките политически групи, което няма да е демократично. Uh, thank you very much. we can... Председателят, благодаря ще продължим да разискваме този въпрос, ако това е необходимо. Комисарят вече е сред нас. Let me, let me start. Председателят, нека започнем. Добре дошъл на комисар Каньете. Много се радваме, че често ни посещавате. Би ни се искало да се възползваме от възможността да разговаряме с вас, колкото се може по-често. На 15 юли бе представен така нареченият летен пакет за енергетиката. Наред с този пакет започ... бе публикувано и консултативно съобщение за структурата на енергийния пазар. Днес предстои да обсъдим именно това съобщение. Комисар Каниете, По време на пленарната сесия миналата сряда обсъдихме редица въпроси. В сряда вечерта разговаряхме най-вече за проекта Северен поток 2. Този въпрос не се упоменава изрично в летния пакет, но той засяга пряко структурата на енергийния пазар. Поставихме акцента върху този въпрос, тъй като Газът е важна суровина за електроенергийния пазар. Електроенергийният пазар и пазарът на газ са тясно взаимосвързани. В летния енергиен пакет се уреждат някои важни въпроси, като например необходимостта от повишаване на благосостоянието на гражданите и на конкурентоспособността на бизнеса, овластяването на потребителите и на произвеждащите своя енергия потребители. Всички въпроси, уредени в този пакет, засягат структурата на пазара, дори действията ни в областта на климата се отнасят до структурата на енергийния пазар. Господин комисар, много е важно за нас да се запознаем с вашата позиция на член на комисията, както и с позицията на комисията като цяло по толкова важния въпрос за доброто структуриране на енергийния пазар. Имате думата. Уважаеми господин председател Бузек, уважаеми членове на Европейския парламент, колеги, приятели, благодаря на господин Бузек за поредната покана да участвам в заседание на вашата комисия с цел обсъждане на летния пакет за енергетиката и най-вече на съобщението за структурата на пазара. В летния пакет се съдържат две важни предложения. Едното е за структурата на енергийния пазар, второто за енергийната, директивата за енергийната ефективност, третото е за пазара на емисионни квоти и четвъртото предложение е свързано с овластяването на потребителите. Що се отнася до вътрешния енергиен пазар, възнамеряваме към края на 2016 година да излезем с предложение. В случая обсъждаме консултативно съобщение. То е ориентирано спрямо заинтересованите страни към онези, които са специализирани по въпросите на енергийния пазар. За това и в съобщението се съдържат 21 конкретни въпроса. В зависимост от отговорите на тези въпроси от страна на заинтересованите страни, ще излезем и със съответните предложения към 2016 година. Основната цел на консултациите е да видим как най-добре да приспособим енергийния си пазар към променящите се условия. Пазара трябва да бъде модернизиран, така че да могат да бъдат интегрирани е, възобновяемите енергийни източници и да бъдат поставени в центъра на вниманието ни потребителите. Първо, ще трябва да направим така, че енергетиката да е ориентирана изцяло към економиката, към бизнеса и към потребителите. За целта трябва да се приспособим, да предприемем действия в отговор на новите предизвикателства. Едно от най-важните предизвикателства е замяната на енергийните мощности, както и необходимостта от действия от страна на пазара. За целта трябва да се разшири пазарът, да се премахнат националните граници, да се увеличи обема на търговия с енергия от ВЕИ. Освен това, ще трябва да преодолеем енергийната изолираност, чрез създаването на междусистемни връзки между държавите членки. Така ще има свободен поток на електроенергия, тя ще бъде доставена там, където има необходимост от нея. Трябва също така всички участващи на пазара да спазват едни и същи правила. Трябва да работим и за усилване на трансграничното сътрудничество. Пазарът трябва да е гъвкав, за да е по-конкурентоспособен. способен. Всички тези промени в посока към нова енергийна система изискват много по-голямо интегриране и много по-активно сътрудничество. Така, например, ще трябва да има по-тясна интеграция, ще трябва да бъде вменен и по-широк мандат на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Освен това, повече интеграция и повече сътрудничество предполагат и европейски подход към механизмите за капацитет. Много държави членки вече предвиждат допълнителни мерки за финансиране на механизмите за капацитет. От тези механизми има смисъл обаче само ако има проблем с капацитета за производство. За да се справим с проблема, ще трябва да приложим общоевропейски решения. Освен това, потребителите трябва и могат да изиграят по-активна роля на пазара. трябва да изиграят по-активна роля и интелигентните технологии, като например технологиите за интелигентно отчитане на потреблението. Така ще овластим потребителите, ще ги направим по-гъвкави. Ще трябва да улесним и пазара, като дадем възможност за различни източници на разпределяне. Системните оператори трябва да могат да решават проблемите по места, да инвестират там, където е необходимо. В момента пазарите не са ориентирани спрямо потребителите, не работят за потребителите, а потребителите трябва да могат да плащат по-низки цени, да ползват по-добро качество, както и да се ползват от високо равнище на защита. Съгласно системата, която предлагаме, регионалните доставки ще бъдат значително улеснени, ще, тряб... ще се предоставя информация в реално време на потребителите, ще им се даде възможност и да участват на пазара. За да постигнем всичко това, трябва да можем да предлагаме на потребителите динамични договори, така те ще могат да сменят доставчика и да спестят до 30% от разходите си. Освен това, потребителите ще трябва да могат и да произвеждат част от енергията, която потребяват. За момента те са ограничени в това отношение тъй като не могат да захранват произведената от тях енергия в мрежата. Ще трябва също така да се даде възможност и за адекватно участие на пазара от страна на новонавлизащите на него. Както казах в началото, започнахме консултации с заинтересованите страни. В рамките на тези консултации зададохме 25 изключително конкретни въпроса, отнасящи се до всички елементи, които според нас ще залегнат в новата структура на енергийния пазар. Възнамеряваме тясно да си взаимодействаме с вашата комисия по въпроса. Какво правим в момента? Опитваме се да прилагаме третия пакет за енергетиката. Да направим така, че всички директиви от този пакет да бъдат въведени в законодателствата на държавите членки. Много е важно с оглед на това да провеждаме диалог с държавите членки, за да улесним и подпомогнем процеса на въвеждане в националното законодателство. В други случаи е необходимо, когато няма политическа воля, направо да пристъпим към процедура за нарушение. Третият пакет за енергетиката е много добър. Много е важно той да бъде напълно приложен преди да започнем работа по нови законодателни актове. Предстои пакетът да бъде напълно въведен в националните законодателства до края на 2016 година. Председателят, благодаря ви. Трима координатори бяха тук още от самото начало на изказването ви и останаха до края. Господин Каринш, господин Гроварчик и госпожа Капел. Ако желаете да кажете нещо сега, в началото на разискванията, имате думата. Господин Каринш. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар Каньете. Винаги е удоволствие да ви приветстваме сред нас в нашата комисия. Чух внимателно това, което казахте за подобряването на енергийния пазар чрез повишаването на конкуренцията – По този начин ще има сигурни и по-ефтини доставки и определен това е посоката, в която трябва да вървим. Имам въпрос относно следното. Какви допълнителни инструменти би използвала или от какви има нужда комисията, за да може правилата да се следват? Относно между институционалните, междуправителствените споразумения, извинете, за закупуването на гориво от трети страни, Европейската комисия а, може да се изкаже по тези споразумения едва след като те вече са били а, договорени. Какво ще кажете относно споразуменията, които не са между правителства и енергийни доставчици, а са между големи енергийни доставчици? А, това, което чета за споразумението за Nord Stream, определено не е в разрез с европейското законодателство. Аз обаче смятам, че Европейската комисия трябва да има поглед върху това споразумение. От какви точно инструменти се нуждаете, за да може да си свършите работата? Благодаря, господин Грубарчик. Благодаря ви, господин председател. Е, gdyż jest to niezwykle kontrowersyjna sprawa, jak pan przewodniczący raczył wspomnieć. E, е, въпросът за Северен поток е изключително е, спорен, както спомена и председателя, и в този контекст бих искал да задам въпрос. Е, има ли някаква връзка с третия енергиен пакет и енергийния съюз, който изграждаме в момента? Има ли някаква връзка с тази част от трети енергиен пакет, която се отнася до диверсифицирането. Аз съм докладчик по този е, законодателен акт и е, се питам, ако имаме един доставчик, който доставя 50% от гъста за Европа, те може ли е, да говорим за енергиен съюз? Смятате ли, че е, при подобно положение можем да довършим проекта си? Колегите в Германия, в Deutsche Bank ще трябва да намерят финансиране за този проект. Това е първият ми въпрос. А вторият е свързан с е, агенциите по контрол. Какъв контрол се предвижда в този случай? Какъв ще бъде надзора само върху енергийния пазар ли или и националните оператори ще трябва да сътрудничат? Госпожа Капел, благодаря господин председател, господин комисар, благодаря ви за изложението за летния пакет. Миналата седмица в Страсбург имах възможност да разговарям по този въпрос и с комисар Шевчович. Виждате, че днес нашата комисия е особено внимателна. Сред приоритетите ви в програмата ви има два елемента, които ще доведат до много разгорещени дискусии тук, а именно реформата на схемата за търговия с емисии и новата структура за пазара. Има и още един важен въпрос, който е свързан с потребителите. Това е въпросът за енергийното етикетиране. А що се отнася до енергийното етикетиране, трябва да се запитаме дали предложението ви наистина е пример за по-добро регулиране и ще доведе до подобрения за потребителите. Вие предлагате да се върнем към старата система, но от това ще проистекат разходи за производителите и за търговците новата сделка за потребителите? Предвиждате те да имат повече възможности за избор на доставчици, да могат да участват на пазара и така в крайна сметка да намалеят разходите за тях, както и да се стигне до енергоспестяване. Добро е според мен това предложение. Структурата на енергийния пазар, това е най-сложният въпрос, тъй като тук има различни альтернативи. Да, разбира се, възобновяемите енергийни източници трябва да се интегрират на пазара, необходима ни е нова структура за електроенергийния пазар, ще трябва също така да се реформират и спот пазарите, за да можем да сме по-гъвкави и по-ориентирани към конкурентоспособност. Новите механизми за капацитет, това е въпрос, който ще доведе до дискусии между държавите членки. Реформирането на схемата за търговия с емисии, мисля, че тук ще има проблеми, тъй като сте намалил дела на безплатните квоти от 57% на 43%. Предлагате и нови критерии за изместването на източниците на въглеродни емисии. Освен това, предвиждате част от безплатните квоти да бъдат поставени в механизма за стабилизиране на пазара. От това ще проистекат проблеми, според мен. В Австрия, например, до 60 000 работни места ще бъдат съкратени. Става дума за работни места в енергоемките отрасли. Моля, най-вече, що се отнася до реформирането на схемата за търговия с емисии, да вземете предвид потребностите на енергоемките отрасли и да подходите внимателно. Въпросът е важен за Европа като економически център. Има някои държави, където има проблеми, например Франция. Мисля, става дума за проблеми с заетостта. Заетостта е основният проблем, пред който е изправена Европа в момента и трябва да предприемем нещо, най-вече в областта на енергетиката. Благодаря. Продължаваме с списъка на желаящите да се изкажат. Господин Ройл. Благодаря ви. Добре е дошъл, господин комисар. Заявихте, че първо трябва да се приложи третият пакет за енергетиката, преди да се пристъпи към разработването на нови законодателни актове. Приветствам това ваше намерение, но не разбирам защо излизате с нови предложения за енергийното етикетиране при положение, че няма належаща необходимост от тях. Може да се направят промени само там, където това е необходимо. Защо не сте възприели този много по-прост подход, от който ще проистекат много по-малко проблеми и по-малко административна тежест? Второ, говорихте за подсилването на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, за предоставянето и на по-широк мандат. Какви бяха според вас проблемите в момента? Мандатът на дадена структура следва да се разшири, ако в миналото е имало проблеми с функционирането й. Ако е имало проблеми с функционирането на тази агенция, може ли да ги посочите конкретно? Трето, разширяването на мрежата. Тук наистина има трудности. Какво възнамерява да предприеме комисията, за да постигнем напредък в тази област? Скучно ми става от това постоянно да говорим, че има проблеми, без да действаме за решаването им. Какво предприемате конкретно в тази област? Трето, четвърто, извинете, реформиране на схемата за търговия с емисии. Изказалата се преди мен колега е изключително загрижена във връзка с последиците от вашите предложения за европейската промишленост. Изключително загрижен съм и аз. Извършена ли е конкретна оценка на въздействието на отделните мерки? Не може да се оплакваме от проблеми с растежа в Европа, не може постоянно да твърдим, че трябва да направим нещо, за да стимулираме растежа. И когато имаме възможност да предприемем конкретни предпазливи действия, да не го направим. Проявявате ли готовност да промените това? Председателят благодаря на колегата, господин Зориньо. Добре, аз президент, Presidente. Sr. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар. Благодаря ви за внесената яснота относно конфигурацията на енергийния пазар. Всички знаем обаче, че тази конфигурация ще зависи изцяло от управлението на енергийния пазар. Многократно споменахте сътрудничеството и неговото значение. Съвета представи проект за управлението на енергийния пазар на 1 септември. В общи линии в този документ се използва същия метод като засиленото сътрудничество. Та въпросът ми е този метод на управление, господин комисар, достатъчно силна ли е, така че да ни позволи да стигнем до тази конфигурация на енергийния пазар, която вие описахте? Знам, че между 2008 и 2030 година ще трябва да се изработят да се разработват доклади на всеки 10 години, но това не означава, че ще решим общите проблеми. Така, например, до този момент не сме решили проблема с мрежата, нито пък проблема за взаимното свързване. И тук изобщо не посочвам никоя страна конкретно. Просто бих искал да попитам как смятате, че ще може да се решат проблемите. Ще има ли някакви правно вързващи цели, за да се постигне предвиденото. Ефективността на енергийния пазар, пазара е, на въглерода, не трябва ли също да бъдат включени в дискусията за взаимосвързаността на мрежите? Благодаря. Мадам Гростет. Госпожа Гростет, заповядайте. Благодаря ви. Господин комисар, действително нуждаем се от по-добра интеграция и сътрудничество между държавите членки и регионите. Необходимо е да има и кохерентност между нуждите на всеки един. Но може би можем да постигнем сигурност на доставките, както за потребителите, така и за индустрията. Това може да се случи посредством дългосрочни енергийни договори. Бих искала да попитам, какво възнамерява да направи Европейската комисия, за да анализира издълбочина пречките пред подобни споразумения и договори. Това са дългосрочни договори, които ще осигурят стабилни инвестиции за всички, които работят в енергийния сектор. Председателят, благодаря ви. Стигнахме до средата на списъка с тези, които желаят да се изкажат, така че първо ще дам думата на господин комисаря, след което ще продължим с въпросите. Разделяме дискусията на две части. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Някои въпроси бяха много трудни. Да, както е обичайно в нашата комисия. Разбира се, че Европейската комисия би искала да има мнение по а, споразуменията преди те да бъдат сключени. Последното тримесечие на 2016 година предвижда сключването на газово споразумение – бихме искали да помислим как това споразумение да бъде приведено в съответствие с газовия пакет на Европейския съюз. Невъзможно е да се договори споразумение в противен случай. Споразумението означава да има консенсус и от двете страни. Дори един член на Европейския съюз да не даде своето съгласие, това може да застраши споразумението. Друг е въпросът дали търговско споразумение с голямо значение може да бъде прието в тази рамка – някои договори са от съществено значение за доставките на дадена държава или регион, така че в това отношение трябва да помислим как да действаме без да се намесваме в дейността на частните компании. Но искаме енергийните доставки да са осигурени на европейско равнище. Напредваме в този ред на мисли. От друга страна, въпроса за Северен поток на господин Грубарчик – а тук картинката е ясна. Знаете какво е бъдещето на газа. През 2013 година изготвихме различните възможни сценарии. ,450 е потреблението на газ Нуждаем се от по-амбициозни цели в областта на енергийните доставки и по този начин гъста няма да има такава голяма тежест. Но сега порядъка е между 380 и 450. Ще изготвим в бъдеще енергийна стратегия защото тръбопровода в Египет, заедно с този в Кипър, ще ни позволи да имаме повече доставки. В Средиземноморието също ще се увеличат Ако видите каква е настоящата картинка на тръбопроведите, ако на 50% се използват Северен поток 1 и 2, ще видите, че ние не използваме пълния потенциал на сегашните тръбопроводи. Относно диверсификацията на пътищата, права бяхте госпожо Гростет – ние сега искаме да диверсифицираме доставчиците и за това се насочваме към северния коридор. За това даваме приоритет на взаимосвързването на юго-источна Европа. Работим в това отношение, за да изградим липсващите звена в взаимосвързващата система в Европа. Нашия политически приоритет обаче е диверсификацията и в това отношение имаме две предизвикателства. Да се елиминира Украина от една страна изграждането на нов тръбопровод, за да може от Гърция да дойде газ към Централна Европа. Комисията не желая да финансира нови големи проекти, защото се опитваме да свържем по-настоящем два големи региона. Затова Северен поток 3 и 4 за нас не са приоритет. Наш приоритет е диверсификацията. Каква е ролята на Европейската комисия? След като а, ни бъде представен проекта, трябва да видим дали той е в съответствие с Европейската регулаторна рамка – ще трябва да не забравяме, че има и сфери, които са в правомощията на държавите членки. Трябва да видим дали всичко е в съответствие с правото в областта на конкуренцията и така нататък. Европейската комисия ще направи тази проверка съгласно сега действащите правила. В диверсификационната ни стратегия се предвижда да се изготвят паралелни тръбопроводи – а използваните сега тръбопроводи не са в стратегията на комисията. Със сигурност Русия ще продължи да бъде голям доставчик за Европа. Знаете как незабавно 20% намаля цената на гъста. Не, 30, поне това ни каза литовския министр, след като бяха предприяти мерките. Така че има конкуренция, силите на пазара работят и към това се стремяхме. Интегрирането на търговските практики и на енергийните мрежи е важно. Изграждаме трансграничната инфраструктура, защото желаем да имаме вътрешен пазар с свободен пренос на електроенергия. Интегрирането на пазарите означава, че ще има по-силна роля и агенцията. Тя обаче има ограничени правомощи по отношение на вземането на решения. Ако искаме да имаме интегриран енерген пазар, то тогава националните регулатори не трябва да бъдат съдии при определени конфликти. Затова трябва да се направи оценка на капацитета на по-широко регионално равнище. В противен случай Оставаме с механизма за националния капацитет и няма да има смисъл от взаимосвързването в мрежа. Идеята е да се засили ролята на агенцията, за да може тя да взима правно вързващи решения. По отношение на трансграничните пречки. Трябва да се спазват суверенитета на националните регулаторни органи, но възникват трансгранични конфликти. В това отношение се нуждаем от е, трансграничен арбитраж. И в това отношение ще трябва да поработим за в бъдеще. Госпожа Капел както и господин Ройл, се спряха на въпроса за инвестициите. Трябва да изготвим нашата схема за емисии. Знаете, че съвета през октомври съвсем не беше обикновена среща на министрите. Там се изготви позицията на държавите членки. Постигна се споразумение защото държавите членки постигнаха решение. Нашата система за търговия с емисии трябва да бъде разработена на базата на решението на съвет. Министрите казаха, че 11 000 индустриални представители трябва да намалят емисиите си с 40%. Това казаха държавните правителствени ръководители. Те казаха също така, че тавана, годишният таван трябва да бъде преразгледан не с 0,74, а с 2,2 годишно. Те казаха също така, че когато емисиите се дават на търг, процентът трябва да остане същия, ето защо Европейската комисия се насочва към по-интензивните индустриални представители. 35% ще бъде а, корективния а, коефициент. Съгласно формулата, която бе изготвена, ще се позволи да няма изтичане на въглерод. Тук няма а, свободно поле на осмотрения, се прилагат определени параметри. Европейската комисия се опита да защити по този начин представители на индустрията. Направихме и още нещо. случай, че има увеличено производство в дадена компания или бъде новосъздадена такава, това предприятие също ще има възможност да получи определен процент емисии. Можехме да изготвим 5 категории или 5 групи, но сметнахме, че най-добре би било да се насочим към онези, които интензивно използват електроенергия. Идеята беше да се намали изтичането на въглерод. И аз искам да работя в сътрудничество с Европейския парламент, ако той ни подкрепи в това начинание. Ще изготвим редовно оценка на въздействието, за да може да постигнем баланс. Напълно съм съгласен с господин Ройл. Имаме цел от 20%. Трябва да запазим нашата индустрия и за това направихме и това предложение. Защото ако действахме както сме действали, винаги нямаше да постигнем нищо. Трябва да променим подхода и курса. 35% корективен коефициент – по-малко, повече, извинете, безплатни емисии за някои компании. Много от секторите останаха непокрити и сега биваме обвинявани. Но ние се насочихме към онези, които боравят с алумини и така нататък, тези, които най-интензивно използват електроенергия. И в рамките на новата система и благодарение на корективния коефициент ще се намали изтичането на въглерод. Европейския парламент е суверенен и може да прави каквото пожелае. Може да кажете, че сме намелили процента за държавите членки, но не и за индустриалните представители – Не сме създали обаче система, която да доведе до увеличаване на цената на въглерода. Не, искаме ефективен и действащ въглероден пазар и защита на индустрията. Най-сложно е да се вземе решение за компенсацията. В миналото имахме регламент, в който се казваше, че държавите членки могат да компенсират ако. Проведохме вътрешна дискусия, за да решим дали трябва да има задължение за компенсация. След което променихме текста и казахме държавите членки трябва да компенсират в надлежен срок и така нататък. Държавите членки трябва да докладват ежегодно за компенсациите, които са изплатили, за да може да имаме ясна представа за това, което правят държавите членки. Разбира се, Истината може и да е тъжна, ще кажете вие. Но смятаме, че трябва да бъдат изплащани компенсации. Имаш и друг въпрос. Проектите от общи интереси. А, да, дали това ще бъде сложно, да. Сега работим на високо ниво и много работа се върши, за да изпълним целите си. Напредваме а, частично, а, разбира се, действаме не с скоростта, с която искаме, но напредваме. По-лесно е да има а, правно задължителни цели. И иначе просто а, никой няма да изпълва целите. По този начин ще се спазва механизма. Трябва да разчитаме на управлението. То е много важно. А, Люксембургското председателство върши невероятни неща в това отношение. А, не, някои държави членки искат силно управление, други не толкова силно ще видим какво ще стане с заключенията на съвета. И а, също в реща за състоянието на Европейския съюз, председателя на комисията а, също говори за този въпрос и за това, че трябва да имаме общи критерии, общи индикатори, а, за да можем да имаме общо управление. Ще видим докъде можем да напреднем и се надявам и парламента също да ни подкрепи. Но както знаете, не е лесно, защото има държави, които не искат такава, такова силно управление. А, и ще, за тази цел ще имаме различни директиви. Знаете, имаме вече цели по транспорта, по земеделието. А, напредъка също е отчетен и при ВИ. Смятам, че ще имаме доста напредък в различни области но още веднъж искам да кажа, че Люксембургското председателство върши великолепна работа на този етап. И един последен въпрос, който беше зададен, проблемите е, с цените. А не си спомням кой го зададе. Госпожа Гростет, мисля. А, разбира се, аз смятам, че когато имаме дългосрочни договори с потребителите, ние ще имаме потенциал за да продължим в дългосрочен план. И съответно, тези дългосрочни договори не се използват пълноценно и за това ние имаме подобна цел да е, видим каква, как можем да увеличим ролята на частния сектор в пазарите. Трябва да из, да използваме повече тези възможности и очакваме допълнителни резултати. Повечето от тези потребители са по-скоро за. И за това смятам, че трябва да вървим в тази насока. Това е един вид изграждане на капацитет. Не всички обаче са на едно и също мнение. Също забравих въпроса за ефикасността, за ефективността. Ако, промени, ако променяме а, етикета, то е защото според организациите на потребителите то, а, имаме объркване. И ние се опитахме да а, направим повече прозрачност по по-малко бюрократичен начин. Идеята беше да се гарантира а, допълнително инвестиране. Решихме, че ако а, не го направим сега, няма да постигнем целта си, няма да имаме нужното а, спестяване, което сме очаквали. Разбира се, винаги може да бъде по-добре, но се опитваме да направим промените а, и да а, имаме едно разумно време за прилагане на практика и да не увеличаваме административната тежест. Разбира се, има известни проблеми и тревоги от ваша страна с регистрацията на продуктите, както и информацията, която се дава. Но за да можем да наложим на практика регламентите, ние трябва да имаме всички нужни елементи и инструменти, за да се правят бързи инспекции и проверки на терена. И аз лично смятам, че най-важното е да приложим на практика законодателство, което вече сме приели, защото то е много важно и полезно. Имаме окончателен компромис с, с съвета е, и трябва сега той да се приложи на практика. И също разбирам, че трябва да избегнем допълнителната бюрокрация и да не осложняваме живота на предприятията. Това ще бъде постоянен критерий в нашата дейност и ще продължим да работим а, в това отношение заедно. Благодаря. Благодаря на господин комисаря. Colorful Thank you very much. Мога ли да взема вашия доклад? Той изглежда много добре. Госпожа Венер. Я, филин данк, Благодаря, господин председател. Господин комисар Каниете, имам въпрос за структурата на енергийния пазар. Още преди лятната вакансия започнаха допитванията по този въпрос. Има ли вече конкретни резултати от допитванията? Колко заинтересовани страни са участвали до момента? Можете ли вече да очертаете някакви акценти? По въпроса за механизма за капацитет, в момента се извършва анализ на отделните отрасли, така че да се установи доколко националните мерки се отразяват върху търговията на вътрешния пазар и конкурентоспособността. Докъде сте стигнали с този анализ? Има ли първи конкретни резултати от него? Говорихте и за това, че пакетът за доизграждането на вътрешния енергиен пазар се ползва с особен приоритет. Говорихте и за трансграничното сътрудничество. Вече е установено такова между някои доставчици на електроенергия. Говорихте и за ролята на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Непонятно е за мен това, че в момента агенцията обмисля разделянето на австрийско-германската ценова зона. До момента тя работеше добре. Трансграничната търговия между Австрия и Германия според мен допринася за доизграждането на енергийната енергийния вътрешен пазар. Разделянето на австрийско-германската ценова зона е една мярка, която според мен представлява вътрешно противоречие. Какво смятате вие? Госпожа Де Кастио. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин комисар. Винаги е удоволствие да ви приветстваме тук в тази комисия. Нека да се върна на потребителите и тяхната роля. Смятам, че е добре да се съсредоточим върху тях. Възможностите за а, една ефикасна енергийна политика не могат да се осъществят без активното участие на тези, които употребяват, консумират енергията. Не само в предприятията, но и а, частните лица. И разбира се, ако гражданина иска да бъде добър гражданин в това отношение, той трябва да има едно правилно поведение и това да се вижда в фактурите му, т.е. да използва по-ефективно енергията. На този етап има една фрагментация на пазара. А, това не винаги допринася положително за а, навиците и за фактурите. След това можем да а, помислим, примерно, за интелигентните а, отчитащи устройства, а също и а, прехвърлянето на данни към а, клауд компютинга. И също потребление на енергия в зависимост от това кой час на денонощието и кой ден. Това трябва да са послания, които се отправят ясно. Ако някой, примерно, наистина спазва всички тези препоръки и в крайна сметка не плаща кой знае колко по-малко спрямо другите, той няма да го прави. Да не забравяме също използването на данните, които ще позволят да се възползваме от по-доброто познаване на потребителите. Това е едно ежедневно усилие. И също така е важно да имаме информация, за да можем да действаме правилно и трябва да се намали видимо значително крайната сметка. Благодаря, госпожа Ернс. Я. Окей. It's okay, ja. vielen Dank. Благодаря ви. Благодаря на комисаря за изложението му. Благодаря му и за отговорите. Не можах да се изкажа по време на кръга изказвани от името на политическите групи, за това ще се възползвам от възможността сега. Да, трябва да се доизгради вътрешният енергиен пазар. А що се отнася до съвременяването на структурата на пазара, трябва да проверим какво наистина трябва да се модернизира и осъвремени. А що се отнася до конкурентоспособността, да, мисля, че има два критерия, които се ползват с приоритет. Единият е свързан с достъпа до енергийния пазар, а другият с намаляването на енергопотреблението. Има и още един важен за нас елемент – възобновяемите енергийни източници. Обновяването на структурата на пазара ще е от полза единствено, ако с приоритет се ползват възобновяемите енергийни източници. Това ще е нашата позиция и по време на преговорите. Какво одобряваме в предложението ви? Одобряваме акцента върху потребителите, както и върху необходимостта от намаляване на енергопотреблението. По този въпрос ще изложим аргументи подобни на тези на испанските колеги. Разширяването на пазарите, да, за тази мярка сме, но трябва да отчитаме и възобновяемите енергийни източници, както и локалното енергопроизводство. Трябва да има възможност за подобен локален модел, която в момента не отчитате в достатъчна степен поставяме под съмнение системите за финансиране на възобновяемите енергийни източници. Мога само да ви дам за пример германската нормативна уредба. По въпроса за хармонизирането, трябва да сме наясно какво целим с подобни мерки. Понякога в рамките на хармонизирането може да се възползват по-големите играчи за сметка на по-малките. Предложението ви съдържа редица положителни елементи, но има и въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и по които ще внесем изменения. И накрая, не отговорихте на един от въпросите, господин комисар. Това бе въпросът за контролните структури. Да, когато не се прилагат предложените от вас мерки, трябва да се погрижим за съответните санкции. Но как точно следва да функционират контролните структури, за да се гарантира спазването на мерките? Благодаря, госпожа Ван Бремт. Благодаря. Микрофонът е изключен. No. Is okay? Okay. Okay. Sorry. Thank you for being here. Благодаря, господин комисар, за вашето присъствие. Благодаря и за презентацията. Няколко забележки. Първо, казва се, че един напълно функциониращ общ европейски пазар на енергетиката всъщност ще даде а, само положителни резултати за а, потребителите, където се казва а, потребителите да се възползват най- най-пълноценно. Да, това ясно са цели, но все пак къде са климатичните цели? а също и как ще се гарантира, че хората имат пълен достъп до тази енергия. Като цяло ние считаме, че пазарът е важен, но не е само пазар. Има, има нещо друго. Тоест пазарът трябва да бъде насочен в определена посока. Също има няколко параграфа в текста, където говорите за инвестициите в ВЕИ. Разбира се, ясно е, ясно се казва, че ВИ има своята роля, ние сме съгласни, те трябва да бъдат използвани възможно е много, възможно е бързо, но като че ли е жалко, че ВИ отново са заклеймени с това, че винаги има свръхсубсидии за тях. Трябва да спре да го прави това комисията. Защото да, има различни субсидии за ВИ източниците в различни държави, но а, нима мислите, че има твърде много субсидии? А, ако има такива, би било лошо, но не мисля, че е такъв проблема. А ние има твърде много субсидии и за а, изкопаемите горива, както и за атомната енергетика но о, Люксембургското председателство наистина е под о, голям натиск, защото всъщност те ще трябва да водят съвета, както и о, ще трябва да водят преговорите в Париж по КОП-21, а Люксембург е точно държавата, където има много, твърде много субсидии за изкопаемите горива. И мисля, че това също трябва да се отбележи в комуникето. И вчера постигнахме, имаше една новина, Обединеното кралство дава гаранции за построяването на нова ядрена инсталация. Над 3 милиарда ще се мисля там. Когато говорим за а, изкопаемите горива, не трябва ли да говорим и за това? Благодаря. Сега господин Чурмес. Благодаря. По последната точка, засегната от госпожа Брам, Бремт, комисията публикува едно проучване за субсидиите в а, този пазар. И според това проучване а, атом, а, субсидиите за атомната енергия, както и за изкопаемите горива, са два, двете най-големи пера в това отношение в бюджета. Какво правите вие, за да ги намалите? И какво правим също и с субсидиите за ядрената енергетика? Защото а, като че ли дори Германия се оказва без достатъчно пари за изкарване от а, а, употреба на вече използваното ядрено гориво, както и, и а, изкарване от употреба на инсталациите, ядрените инсталации. В... И също се надявам, че комисията може да предприеме някакви инициативи, за да спре проектите, които се развиват, защото смятам, че а, настоящите продукти накърняват напълно идеята за посоката, в която вървим. По СТЕ има много изключения за стоманната индустрия. И трябва много да внимаваме с нашата политика, защото можем да вървим в друга в друга посока. Относно а, пазара на възобновяеми енергии, знаете а, какво се случва. Изненадите могат да са много неприятни. Какво правим ние по дизайна на този пазар, по структурата, така че този пазар да бъде гъвкав? Например, когато имаме много слънчева енергия, много вятърна енергия, добре, трябва да можем да съхраняваме мисля, че това е ключа. В дългосрочните договори, тук мисля, че съм съгласна с господин Сарачи, например, например Италия е единствената държава, където а, не би трябвало да се сключат такива, защото цените са по-високи, отколкото в другите държави. Но в цялата скандинавска област, примерно, имаме 25 евро на мегаватт час. Това е цената, която е определена за следващите 5 години. А с тази цена нищо няма да се построи. А в Германия и Франция имаме цена от 35 евро. Как няма да успеем да стартираме никакви нови инвестиции с подобна цена? Аз не вярвам, че дългосрочните договори няма да са полезни. И също мисля, че основният проблем тук е тази мантра, а именно, че всяка държава членка има, да, има право да се защитава енергийният микс, ам, както се реши. Ами в такъв случай ние не можем да надскочим националният пазар и смятам, че задълбочаването на регионалните пазари са единственият начин да го постигнем без да, да променяме договорите. А, мисля, че комисията може наистина да помисли как да накара правителства да предизвикат повече сътрудничество от страна на крайните потребители. Също смятам, че не е особено разумно да се казва, че октомври 2013 и заключенията тогава а, са направени с единодушие и че това е сега а, решението, което трябва да следваме. Имаме процедура по съвместно взимане на решение с парламента. И а, председателя, колеги, тъй като имаме време, не ви молих да се придържате към определени минути, защото имаме много време. Това е необичайно. На следващия път, две минути или една минута или три минути така. А сега все пак, нека да имаме това удоволствие да говорим толкова колкото искаме. Колегата Рубик. Тук ли е? Не. Добре, следващият оратор, е госпожа Грифин. Thank you, Chair. Uh, welcome back, Commissioner. Благодаря, господин председател. Добре дошъл отново, господин комисар. През април 2015 година комисията започна проучване на капацитетите на отделните сектори с оглед спазване на енергийното законодателство и на разпоредбите за вътрешния пазар. Chair, you've never done that before. In April 2015... Ще започна отново, казва госпожа Грифин. Не е включен микрофонът. През април 2015 година комисията започна проверка на отделните сектори с оглед спазване на енергийното законодателство и законодателството за вътрешния пазар. Целта на този анализ бе да се провери доколко надделяват определени альтернативи, като например изкопаемите горива или възобновяемите енергийни източници. Бе установено, че механизмите за капацитет може да са ефективни на моменти, но може също така и да опоручават пазара, да са прекалено скъпи, да водят и до вредни за околната среда субсидии, като например субсидии за изкопаемите горива. През юли 2014 година бяха одобрени плановете за Обединеното кралство, въпреки загриженост във връзка с потреблението. Би ли била готова комисията да направи повторен анализ на капацитета на, в Обединеното кралство, като вземе предвид изискванията за нисковъглеродна економика? Мадам Тоя. Госпожа Тоя. Ще бъда съвсем кратка, тъй като основните въпроси вече бяха зададени от немалко колеги. Въпросът ми към вас, господин комисар, е следният. Какво смятате във връзка с откритите неодавна залежи в Египет и Кипър, за които говориха колегите преди малко? какви промени могат да проистекат в резултат от това в цялостната картина на енергийния ни капацитет тук в Европа. Ще настъпи ли промяна и каква ще бъде тя? Какви промени ще проистекат за определени структури? какви са политическите перспективи на интеграцията за някои части на Европейския съюз, например за Средиземноморието. Следващият ми въпрос е свързан с финансирането и субсидирането. Според мен в целия Европейски съюз трябва да се прилага уеднаквена система. Съгласна съм с казаното от госпожа Ван Бремт за субсидирането на ВЕИ държави като Италия, например, предоставяха субсидии в много голям размер, които в последствие съкратиха. Постоянно се променя нормативната уредба в тази област, което подрина доверието на инвеститорите. Какво можем да направим, за да се справим с проблема? Ако искаме да въведем по-уеднаквена система, ще трябва да се справим и с постоянните промени в законодателството. Схемата за търговия с емисии – ще трябва да се гарантира обезщетение за някои държави. Предвидена е такава възможност държавите да предоставят обещетение на производителите. Но ако искаме да установим интегриран енергиен пазар, тази възможност ще упорочи системата, тъй като ще има разлика между онези държави, които могат да си позволят да изплатят обещетение и онези, които не могат. Накрая, нека още веднъж подчертая колко са важни междусистемните връзки в рамките на Европейския енергиен пазар. Ако няма такива връзки, ако не е интегриран пазарът, то няма да постигнем нищо с законодателството си. Госпожа Валян, благодаря. Господин комисар, вече ви казах, че наистина оценявам високо предложението ви. Според мен то е отлично и предлага дългосрочна стратегия за интегрирането на всички елементи на енергийния съюз можете да се ползвате с пълната ми подкрепа по отношение на това предложение. Няколко думи за пазара на газ в Европа. Имам въпрос за регионалните пазари. Мисля, че интегрирането на регионалните пазари ще гарантира сигурност на доставките ще доведе и до спад на цените в отделни региони, но не смятате ли, че създаването на регионални центрове, в които да се извършват сделки по цените на деня в Централна и Източна Европа, ще доведе Колко време ще ни е необходимо за финансирането на създаване на такива центрове според вас? Следващият ми въпрос е за механизма за свързване на Европа. Задавам го в качеството си на докладчик по този въпрос. Възнамерявате ли да измените регламента за механизма за свързване на Европа, така че той да е в по-голяма степен пригоден за изпълнение на настоящото ви предложение? Благодаря ви за предложението, господин комисар. Съжалявам, че имам проблеми с гласа днес. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че се отсовахте на поканата ни и че имаме възможност да разговаряме с вас днес. Ще се спра само върху една тема и след това ще задам още един конкретен въпрос – бе казано не малко за енергийната политика от гледна точка на потребителите на енергия. Всичко казано по този въпрос до тук от колегите бе вярно, но за мен е и много важно и това е нещо, за което носите голяма отговорност като комисар, да гарантираме конкурентоспособността на промишлеността си тук в Европейския съюз. Имам предвид най-вече енергоемките отрасли, и въздействието върху тях на вашите предложения за реформиране на схемата за търговия с емисии и за нова структура на енергийния пазар. Моля, когато работите по тези две предложения, да направите всичко възможно за това работните места да останат тук в Европейския съюз и да не се изнасят производствени мощности в трети страни. Аз съм от много силна федерална провинция от Бавария, на наша територия са представени почти всички промишлени отрасли, като например машиностроенето, цементопроизводството, химическата промишленост, производството на хартия и целулоза и много други. Не само големите, но и малките и средни предприятия в Бавария ясно заявяват, че има ясна тенденция за изнасяне на производствени мощности в трети страни. Не можем да виним производителите за това, че се установяват в САЩ, например, защото там разходите за производство са по-низки. Така постепенно в трети страни ще се измести цялата верига за създаване на добавена стойност. Моля ви да не подхождате толкова закостеняло, както възнамерявате в момента към схемата за търговия с емисии. Вторият ми въпрос е свързан с новата структура на енергийния пазар – Какви конкретни мерки предвиждате в тази област? Най-вече, що се отнася до регионалното сътрудничество. Този въпрос, според мен, е много важен. Много е важно по-активно да работим за установяването на регионално сътрудничество. Какви конкретни мерки предвиждате в тази област? Какви нови предложения ще представите за изграждането на междусистемни връзки? Най-вече с оглед на регионалното сътрудничество. Благодаря колегата Мартен. Euh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Да, действително, преди малко ви изброихте мерките, които предлагате, за да избегнем изтичането на въглерод. Въпросът, който аз бих искал да ви задам е следния. Какво ще правим с конкуренцията от Китай, от Бразилия, от САЩ, нашите конкуренти не спазват правилата на схемата за търговия с квоти. Споменахте стоманената промишленост, но да не забравяме, че 2 милиона тон стома, тона стомана бяха внесени от началото на годината от страни, които не спазват тези правила. Така какво ще кажете за тази нелоялна конкуренция? Ако искате интензивната индустрия в Европа, да се справи с конкуренцията, то тя трябва да стане лоялна. Упоменахте също така и компенсациите за индустриалните отрасли, които използват много електроенергия. Бих искал вие да се борите, за да се постигне хармонизация на европейско равнище хармонизация, защото с оглед на финансовата ситуация на държавите членки, много малко от тях могат да си позволят пряка конкуренция. И от тук се стига до фалшифициране на конкуренцията вътре в Европа и до нелоялна такава. Смятате ли, че финансирането на непреките разходи представлява решение на нелоялната конкуренция? Благодаря. Председателят, благодаря. Нека я добавя два кратки въпроса към господин комисаря. Първо, екологичният аспект на проекта Северен поток 2. Този въпрос бе повдигнат още преди 12 години, когато се постави началото на проекта. Изграждането на допълнителни тръбопроводи на територията на Балтийско море е нещо, което е трудно да приемем. Имам предвид екологичния, а не климатичния аспект. Вторият ми въпрос. Какво ще кажете за простичкото предложение всички субсидии да бъдат преустановени окончателно не по-късно от 2020 година? Би следвало сега да заявим, че от 2020 година няма да се предоставят никакви субсидии. Така пазарът ще може да се подготви през следващите 5 години. Господин комисар, имате думата. Ще се опитам да отговоря на някои от основните въпроси. Първо, показаното от господин Турмес. Не възнамерявах да кажа, че парламентът няма правомощия за промяна и че не могат вече да се внесат никакви промени в заключенията на съвета. Исках само да кажа, че на въпросния съвет бе постигнат много деликатен баланс между позициите на държавите членки. Комисията само постави началото на процеса със своето предложение. Заявихме, че нямаме правомощия за каквито и да било промени. Заявихме, че по пакета не би трябвало да се вземат решения с единодушие, че трябва да се приложи квалифицираното мнозинство. Парламентът също разполага със своите правомощия в този процес. Това бе альтернативата, към която се придържахме. Още от самото начало застанахме на ясната позиция, че елементите от пакета не бива да са обект на решение с единодушие. Тоест, че парламентът може винаги да внесе промени, а някои държави членки категорично настояваха за единодушие. Елементите от пакета са с силен технически характер и от тях ще има много значими последици с готовност ще приема вашите предложения за промени, но ще трябва да направим подробна оценка на въздействието от тези промени, тъй като става дума за силно технически предложения, от които ще проистекат много съществени последици за промишлеността, за конкурентоспособността, за околната среда. Предложенията ни за СТЕ, за структурата на пазара и всички останали наши предложения са отворени за предложения за промени от ваша страна. Позицията на комисията е, че има възможности за такива промени. Второ, имаше много въпроси от ваша страна за механизма за капацитет и последиците от него. В момента получаваме отговорите в рамките на общественото допитване. Ще трябва да ги дообработим да и доанализираме. Към момента се очертава една ясна тенденция, а именно необходимостта от хармонизиране на механизмите за подпомагане на изграждането на капацитет. Действащият към момента механизъм упоручава конкуренцията и затруднява функционирането на вътрешния пазар. Има ли някакви хармонизирани методи за оценка на адекватността на електроенергийната система? В момента ще трябва да разработим точно такива методи. Към момента държавите членки имат възможност за оказване на натиск при прилагането на механизма. Какъв би следвало да е географският обхват на една такава хармонизирана система за оценка? Тя би трябвало да обхваща както Европейския съюз, така и съседни на него държави и региони привеждането в съответствие на настоящия механизъм за оценка на капацитета с функционирането на пазара. Това е необходимо при всички положения необходимостта от нормативна уредба за междусистемни връзки и за споделянето на капацитет също е на лице. Ще трябва да има общо европейска нормативна уредба за създаването на трансгранични механизми за капацитет. Но преди да създадем такава система, ще трябва да изчакаме и становището на органите, отговарящи за конкуренцията. Така ще знаем и какви механизми да разработим. Дали те следва да са неутрални от технологична гледна точка, например. Както ви казах, задали сме 21 въпроса в съобщението си. Пет от тях в много голяма степен визират механизмите за капацитет. В момента изчакваме отговорите в рамките на общественото допитване. господин Турмес и други зададоха въпроси за дългосрочните договори, за това дали се нуждаем от тях. Мисля, че трябва да имаме възможност за прилагането на всички альтернативи. Ако една държава членка иска дългосрочни договори, то нека да може да ги включи. Какво целим с предложението си за нова структура на пазара? Целим повече конкурентоспособност в полза на потребителите и промишлеността. Цените ни в момента са много по-високи от цените, които предлагат конкурентите ни. Коментар извън микрофон от залата. But, but, but, we have a но, problem. Eh? Имаме много съществени проблеми с цените не само на електроенергията, но и на газа. Затова и трябва да се възползваме от всички решения, гарантиращи конкурентоспособност на промишлеността ни. Настоящите цени на електроенергията в много по-голяма степен възпрепятстват промишлеността от цените на емисионните квоти. Имам предвид както пазарните, така и регулираните цени. Проблемът не е в цената на емисионните квоти. Проблемът е в пазара. Не функционират добре пазарите на дребно, например. Затова трябва да направим всичко възможно за изграждането на междусистемни връзки, за гарантирането на свободен пренос на енергия, за премахване на регулираните цени и за създаването на наистина функциониращ конкурентоспособен пазар. Това може първоначално да се направи на регионално равнище, както вече правят Германия и Австрия. Но регионалният аспект може да бъде доизграден в много по-голяма степен. Мога да ви дам за пример Бавария, например, или скандинавските държави. Трябва да има междусистемни връзки между отделните региони, за да може енергията и да се пренася свободно. Ще трябва също така да овластим и потребителите. Трябва да се справим с проблема с разпределението. Ще трябва пазара да е гъвкав, така че може да, да може да откликне на потреблението, на, търсене, на, на търсенето, извинете. Необходими са ни също така и резервни мощности за производството на енергия от вятърни паркове и слънчеви електроцентрали. Трябва да балансираме също така и пазарите в рамките на един ден – Необходима ни е и стратегия за втечнения природен газ, за да могат по-ефективно да работят тръбопроводите. Говорихте за откритите залежи в Египет, Израел и Кипър. От това ще проистекат огромни последици. Защо? защото имаме огромен потенциал за пренос на втечнен природен газ. Но се откриват залежи и другаде. В много скоро време поради това ще се изгради и разпределителен тръбопровод в Средиземноморието. Подобни разпределителни тръбопроводи не се изграждат просто е така от днес за утре. Трябва да вземем предвид и споразумението за свободна търговия с САЩ. В него ще има отделна глава за енергетиката. Уверен съм, че в бъдеще ще се преодолеят разликите между втечнения природен газ и други източници на енергия. Ще трябва да имаме стратегия за втечнения природен газ, да диверсифицираме източниците си. Крайната цел на всички тези мерки е да се повиши конкурентоспособността ни. За целта трябва да ползваме много различни инструменти и да решим редица проблеми. Има проблеми, например, свързани с националните компетенции. В някои области не можем да постигнем промяна, тъй като са компетентни държавите членки. Но там, където можем да постигнем нещо, трябва да работим заедно, заедно с вас от парламента. Предстои ни да изслушаме виждането на заинтересованите страни, да изслушаме и вашата позиция и така ще можем в рамките на един дълъг процес да постигнем подобрения. Наистина разчитам на вашето взаимодействие, тъй като промените на енергийния пазар са от основно значение за конкурентоспособността на промишлеността. Трябва да понижим цените, така ще бъдем по-конкурентоспособни, потребителите също ще бъдат в по-изгодно положение. Искаме да овластим потребителите, така че могат да правят сравнение между отделните доставчици, да могат да сменят доставчика, да могат и да променят подхода си към потреблението. Организациите на потребителите настояват за това. Те настояват за интелигентни сгради, за интелигентно отчитане на потреблението, за използването на всички инструменти, с които разполагаме за промяна в нагласите. Много е важен също така и въпросът за данните. Ще трябва да се рационализира системата за обмен на данни. По въпроса за Северен поток и екологичния му аспект. Да, този проект трябва да отговаря на законодателството на Европейския съюз за обществените поръчки, за околната среда, за конкуренцията той трябва да е в съзвучие с третия пакет за енергетиката. Но едновременно с това става дума и за проект с силен търговски елемент. Имаме политически и економически интерес от това да диверсифицираме маршрутите за доставка и източниците си на енергия. В момента, в който настъпи подходящият момент, ще анализираме проекта, ще продължаваме да ви държим в течение. Към момента е подписано споразумението за разбирателство. След това ще трябва да се доуточнят подробностите, например във връзка с междусистемните връзки и захранването на енергията в централната мрежа. Има все още много нерешени въпроси като тези. Зададохте въпрос за субсидирането на изкопаемите горива и субсидирането на ВЕИ. Едно е сигурно. Европейският съюз подпомага до развиването на възобновяемите енергийни източници. Стремим се към водеща роля в тази област в световен мащаб. Особено развити са технологиите за слънчева енергия. По отношение на други технологии има още какво да се направи. Сега трябва да помислим за това как на общо европейско равнище, както и на регионално равнище да хармонизираме подпомагането на ВЕИ. Трябва да помислим и за по-ориентиран спрямо пазара подход. В момента се прилагат някои нелоши мерки. Има и добри предложения, например, за капацитета за ВЕИ. А що се отнася до изкопаемите горива и субсидиите за изкопаеми горива в световен мащаб, тези субсидии са в размер на 317 милиарда Европейската комисия проведе проучване за територията на Европейския съюз, което показа, че субсидиите за изкопаемите горива в Европейския съюз през 2012 година са били на, в размер от 30 милиарда евро. Това е размерът на субсидиите, като се изключи а, секторът на транспорта. В съобщението за енергийния съюз потвърждаваме, че трябва да се преустанови предоставянето на вредни за околната среда субсидии. Обявяваме намерението си да преустановим подобни субсидии за атомна енергия и изкопаеми горива. Това е и в съзвучие с вече приета международна декларация сега мисля, че е подходящият момент да започнем постепенното преустановяване на такива субсидии, тъй като цените са ниски. Имаше и въпрос за социалния аспект, за социалните проблеми в областта на енергетиката. Да, по-низките цени биха се отразили добре на гражданите ни. Повишаването на енергийната ефективност, подобряването на енергийните характеристики на сградите, са подходящи мерки. Ще трябва да се справим обаче и с проблема с енергийната бедност. И един от най-добрите начини да се справим с енергийната бедност е да премахнем регулираните цени но не можем пък да премахнем регулираните цени, ако не сме се справили с проблема с енергийната бедност. Трябва да либерализираме пазарите, но трябва да вземем предвид, че има хора, които не могат да си плащат сметките за енергия. Затова и трябва да създадем механизми за подпомагане. Трябва също така да отчетем и разликите в нивото на енергийната бедност в отделните държави членки. Господин председател, опитах се с това да отговоря на колкото се може повече въпроси. Говорихте за изместването на източници на енергийни, на въглеродни, извинете, емисии в областта на стоманодобива. Там коефициентът на коригиране е 100%, тъй като този отрасъл е изложен на голям риск от изместване на източници на въглеродни емисии можем да неутрализираме ефекта от това изтичане в известна степен. Но ще трябва да работим и на друг фронт, а именно намаляването на цените на енергията. Това ще е много важно за всички енергоемки отрасли. В момента се опитваме да приложим общоевропейски подход. Ще трябва да видим какво ще е въздействието върху производствените разходи за стоманодобива. Ще трябва да видим каква е цената на газа, каква е цената на електричеството и в какво всъщност се състои реалният проблем. В предложенията си винаги отчитаме и веро, вероятността от делокализация, от изместване на източници на въглеродни емисии. Опитваме се да предотвратим това, но същевременно вземаме предвид и амбициозните цели, които сме си поставили в навечерието на Парижката конференция. Целта там ще е и трети страни, които са големи играчи на световната сцена, да си поставят също толкова амбициозни цели като нас. Работим за това всички да си поставят амбициозни цели, като ние излизаме с добър пример. За целта обаче отделни държави, като САЩ и Китай, трябва да създадат свои пазари на емисионни квоти. Това са все държави, които се конкурират с нас – и те трябва да изградят свои пазари на емисионни квоти, също като нас. Работим за това тези държави да изградят пазари на емисионни квоти, подобни на нашия. Председателят. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за много откритите, обстойни разисквания. Благодаря и на всички колеги, които участваха. Още веднъж ви благодаря, господин комисар, че за пореден път се отзовахте на поканата ни. Надявам се, че ще можем да се видим отново при всички положения преди колена. Госпожа Ван Бремт, думата oversubsidization, свръхсубсидиране, действително съществува в английски язик. Исках само да ви информирам за това. От 2020 година нататък не трябва да има субсидии за който и да било източник на енергия, господин комисар. Обещавате ли? Господин Канете, ще направим всичко, което е по силите Председателят, нека ви припомня, че заседанието на координаторите, запланувано за днес, 17 часа, се отменя по искане на НП, социалистите и демократите, либералите и зелените. Тези четири групи помолиха заседанието на координаторите да бъде отложено. Ще продължим работа в 3 часа тук в тази зала.